30 април са на разположение. Имате ли възражения срещу тях? С това протоколът е обявен за прият. Уважаеми дами и господа, в среда ще